Okay. Um... И така, колеги, мисля, че можем да преминем към приемането на дневния ред. Никой изглежда няма възражение. По първата точка, докладчите сянка не са тук. Съобщението на председателя няма да ги правя пред празна зала и така няма да а, започнем заседанието, тъй като няма достатъчно хора. Не всички са тук по първата точка. Какво да? Няма докладчик Стянка от НП. Обикновено се опитвам да изчакам всяка една група да бъде представена в залата, Филип, включително и твоята. Well, hang on, who, who we got? We got... Why don't you ask the group who's and then start from the different... You're, you're doing S&D, yeah. that's okay. And then Philippe. Can fit them in when he comes. Okay, right. Well, in that case, um, let's proceed to point two and the approval of the minute. И така, нека да преминем към втора точка, одобрение на протокола на от заседанието 4 и 5 ноември. Протоколът се смята за одобрен. Е, съобщенията на председателя ще бъдат направени по-късно, когато има повече колеги присъстващи в залата. Както вече казах, е, смятам, че не е подходящо да ги правя пред празна зала. Преминаваме към точка четвърта. Оповестяването на нефинансова информация, информация за многообразието. Аз е, бях назначена за докладчик по становище. Тук ще обсъдим измененията. Първо нека да кажа, че има доста а, е, общи елементи в повечето изменения. Мисля, че може да се достигнат добри компромисни изменения. И след днешното ни заседание ще изготвя е, ще а, е, ви предоставя някои а, е, такива компромисни изменения. По правило 49 работим, а не по 50 с Юри. А, това е вследствие на преговорите по компетенциите на комисиите. Така, първо по същество. Праговете за фирмите и видовете оповестяване има изменения, които намаляват прага други я увеличават. Това може да е въпрос, по който в крайна сметка ще решим с гласуване, независимо от това дали е, предложенията са включени или не в компромисни изменения. При всички положения трябва да сме внимателни, защото има ситуации, в които се налага, може да поискаме фирми да оповестяват повече, отколкото се иска в първоначалното предложение на комисията, защото това може да доведе до допълнителна административна тежест. Трябва да намерим някакво равновесие. Първоначално е добре да гледаме по-скоро оборота на една фирма, не щатното разписание, защото да кажем една фирма, да кажем правна кантора може да има доста добри приходи да работи с сравнително малко служители, но поради размера на приходите си да следва да бъде включена в тези изисквания за оповестяване. Всичко трябва да е в съответствие с последната директива по счетоводните изисквания. Има информация, която трябва да се оповестява, включително веригата от доставчици и така нататък. По международната рамка измененията също си приличат едно с друго. Като цяло се иска фирмите да работят в рамките на европейски процедури или международни процедури и Евентуално те могат да включват и е, насоките за много националните фирми. А, има много изменения за отчетност страна по страна в такива фирми, във всички отрасли. А, като цяло в а, нашата комисия сме по-амбициозни в тази област, от, е, отколкото е правната комисия. И мисля, че като си има предвид, че имаме подкрепата на комисията на Европейския съвет, тук трябва да настоим това да се случи. И отново трябва да бъдем по-внимателни къде точно в текста включваме тези изменения. Аз самата преподадох няколко изменения в тази връзка и е, очакваме е, становището и на социалистите демократите. Очакваме и коментара на Арлин във връзка с директивата за счетоводните изисквания. Е, важно е да се включат нещата именно там, където им е мястото, е, без обаче да се е, отварят за предоговаряне текстове, по които е, е, преговорите вече са приключили. Целта беше да имаме един текст, който има най-широк е, възможен обхват е, и на е, най- и е най-безопасен сам по себе си. По отношение на изискванията за многообразието, мисля, че е важно фирмите да имат политика, която да насърчава многообразието. Затова приветствам измененията, които могат да го постигнат. Това може да стане и чрез компромисни изменения. Мисля, че е добре тези изисквания да са особено а, а, сериозно спазвани от фирмите, които се котират на фондовата борса, но разбира се, очаквам и вашите предложения. Що се отнася до принципа а, спази изискванията или дай обяснение, смятам, че това е добър принцип. А, а, и смятам, че фирмите трябва да си дават сметка как онова, което правят, отразява на обществото. И а, що се отнася до необходимостта за задаване на обяснение, ще приемат това достатъчно несериозно, а няма да го правят повърхностно. Що се отнася до до ам, минното дело има фирми, при които може да има изключение за оповестяване на информация. Ам, във връзка с административни изисквания. Мисля, че в това отношение има нужда от оценка на комисията за тези типове информация и доколко това дали те се оповестяват или не, може да се отрази на конкурентна способността. В директивата за капиталовите изисквания, това, което приехме като подход, на което аз настоявах, беше по принцип да има е, оповестяване на информация – и само там, където, се, където има а, някакви проблеми, да се иска а, обяснение. А, от съответните власти в този случай ставаше дума за данъчните органи. Нещо, което в никакъв случай не трябва да бъде а, лесния вариант за измъкване. Що се отнася до делегираните актове по минималните показатели. Очаквам, Филип, твоя коментар, защото не можах да разбера защо даваш на комисията допълнителни правомощия да взема решение. Но сигурна съм, че ще коментираш тази тема. От там нататък има и няколко опита да се отхвърли това предложение. Измененията са подадени все от колеги от Германия. Разбирам, че прозрачността по отношение на фирмите е сериозен въпрос в Германия. Въпрос, който редовно се налага да се обсъжда. И, е, все, е, и доста често изглежда фирмите успяват да е, намалят ангажиментите, които са длъжни да изпълняват по отношение на прозрачността. А, е, нещо, което ми харесва точно толкова, колкото на немците ми харесва британското искане за финансите. Жан Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател. На... Е, Безпокоящ се, че закъснявам, но ето почти съм на време. Само трябва да имаме, е, да, сме, да внимаваме особено да не а, се опияняваме. А, е, френските власти а, се свързаха с мен по отношение на моето изменение председателката. Не чувам Превод. Английския канал. Пред, а, господин Гозес, добре, в такъв случай ще изчакам, защото а, е, държа да комуникираме добре. Казах, че тези, които чувам френски в слушалките си, каза председател. Ето на веднъж да се опитам публично да проведа диалог с председателката на нашата комисия и не се разбираме. Добре, всичко функционира. И така, казах, че тези, които са чели изменението ми, не са го прочели внимателно. Целта не е да намахнем отчитането страна по страна. Но има ситуации, в които в дадена страна властите забраняват публикуването на определени типове информация. Просто има страни, където неща са доста по-прикрити. И оттам дата какво са длъжни да направят тези предприятия. Моето предложение е следното. Ако в една страна има забрана, за разкриване на някакъв тип информация, това не означава, че фи... Е, това е извинение за фирмата. Напротив, фирмата е длъжна да се обърне към Европейската комисия, да обясни в какво положение се намира и е работа на комисията да реши дали или не обяснението е достатъчно задоволително, дали причината е основателна и не се налага оповестяване на съответната информация. Това е. Никой не е длъжен да изпълнява заповед, която се е, смята за е, неправомерна в е, съответната юрисдикция. Това е. Така че целта в никакъв случай не беше да се създаде ново извинение, напротив, е, в крайна сметка именно Европейската комисия ще има възможност да се произнесе за това дали а, искането за изключение е легитимно или не. За останалото ви се доверявам. Благодаря, Арлин. Изказвам се от името на своята група. Ще направя няколко лични коментари. Искам да благодаря на докладчика за това становище, което е положително по своя характер. Мисля, че текста на нашата комисия отразява нашите желания в тази област. Не на последно място и с оглед на постигнатото по директивата за капиталовите изисквания номер 4. Там имаше ключови показатели. Сега ги има и тук. Има критерии. Радваме се, че има изисквания, свързани с прозрачността по отношение на веригата на доставките. Радвам се и на текста, който е свързан с данъците. Надявам се, че ще успеем да стигнем до единно мнение, за да може нашето становище да бъде прието в комисията Юри. Аз участвам и в тази комисия. Знаете, че Клаус Хайне Лене имаше доклад по отношение на директивата за прозрачността и тук се засяга и този доклад. Обръщам се най-вече към Жан Пол. Не искам да взимаме отношение по области като освобождаване е, с а, е, наказателен характер. Можем да погледнем от друга страна критериите, които се прилагат по отношение на добивната индустрия. Там имаме глобални правила и не можем сега да ги отваряме за преговори. Ние подписахме тези правила, когато Сан Сучи дойде за да си вземе наградата Сахаров. И едно от нещата, които тя изтъкна, беше, че Бирма има страшно много природни ресурси е, и че законодателството, свързано с прозрачността, ще отползва за населението на Бирма. Така че не искам да отваряме отново въпроса за добивната индустрия. SEC отхвърли едно такова виждане и в САЩ имаше отхвърляне, защото ако създадем конкретно изключение за добивната индустрия, то страни като Ангола и Камерун ще се възползват, ще включат а, едно такова законодателство и няма да има полза за населението. Постоянно се връщаме към това предложение. Всъщност, много ми е тъжно, че една правна кантора създава преднамерено объркване тук. Някои компании искат да се върнат към онова, което предприехме по отношение на добивната индустрия. А отново казвам, не трябва да отваряме отново този въпрос. За съжаление, комисията иска обаче да разгледаме тези области. Ето защо докладчика предприема една много добра стратегия. Ако този текст се превърне в а, текст към един съвсем друг член, ще е много добре. Аз искам газодобивната индустрия, въобще добивната индустрия като цяло да, да получава едно малко по-различно отношение, защото ако искаме да допринесем за развитието на някои страни и да се справим с корумпираните режими, то трябва да имаме специално отношение във връзка с оповестяването на информация. Трябва да има различни стандарти. И сега, Искам да ви обърна внимание на някои специални аспекти, не защото искам да създавам проблем, а защото трябва да сме изключително внимателни. Нямаме кой знае колко време. Утре ще има три предложения в работната група на съвета. Едното от тях въобще няма да спомене CBCR. На второ място ще има предложение на председателството. Аз го харесвам. Там се включва отчитането по държави или така нареченото CBCR и се предвиждат възможно най-големи е, стандарти. Мисля, че можем да включим едни много големи стандарти тук. И имаме и предложението Балдасаре. Нашия докладчик е, Балдасаре е в комисията Юри. Това предложение е по-слабо по своя характер. Ние не искаме всичко да пропадне, ако не се стигне до споразумение по отчитането по държави. Има искане от страна някои колеги да се включат всички аспекти, свързани с веригата на доставките, човешките права и така нататък. Много неща са заложени на карта. Така че всички ние като докладчици ще трябва да видим как да стигнем до най-добрата сделка, не искаме да се стига естествено до положение, в което въобще няма да има отчитане по държави. Ето защо готови сме да помогнем. Имаме конкретно предложение от страна на водещата комисия, но в съвета има голяма доза скептицизъм – някои казват, трябва да отхвърлим отчитането по държави и е, съответно ще получим възможност за оповестяване на нефинансова информация. Не можем да поемем по този път. Е, благодаря, Арлин. Ще използваме твоя опит, естествено, Филип Ламбъртс. Да, ще подем от там, откъдето приключи Арлин. Мисля, че ние трябва да защитим отчитането по държави, там където то съществува и трябва да включим и банките и добивната индустрия. Аз не искам предложението на Жан Пол да застраши това, което постигнахме за банките. Естествено, тук не става въпрос за G20, не ми се иска обаче този аспект да изчезва. Отново се обръщам към Жан Пол. Мисля, че приехме казаното от Търлин. Когато има известни освобождавания, ще има създаване на проблеми може да е Ангола, може да са Каймановите острови, не може да се използва възможността за наказателно преследване като начин да се избегне отчитането по държави. Задължение трябва да има. Ако санкциите са по-високи от тези в юрисдикциите, които не ни харесват, то тогава ще трябва да се зачитат всички закони, а не законите на конкретните юрисдикции. Трябва да поступим така, ако искаме компаниите да се държат добре. По отношение на стратегията. Шаран, между другото, присъстваше в залата, когато говорихме по директивата за капиталовите изисквания 4. И всички държави членки бяха против нас. Едва ли имало държава, която да ни подкрепя. Може би Германия, но не съм сигурен. Доброто нещо е, че приближават избори за Европейски парламент. И ето защо трябва да извадим картата с общественото мнение. Защото какво ще е извинението, за което и да било правителство, да не приеме принципите на прозрачност. Естествено, винаги може да се каже, че това е допълнителна бюрокрация и така нататък. Знаем, че това е димна завеса. Знаем, че всички основни компании разполагат с данните. Не коства кой знае колко усилия да се публикува тази информация. И искам да видя какви извинения, какви оправдания ще намерят финансовите министри, за да кажат, че не искат да има оповестяване на информация. Има едно интересно събитие, заседанието на съвета през декември. Съвета трябва да спази своите обещания, които даде през май по отношение на изтичането на информацията за офшорните зони. Тогава се каза, че през тази година, през декември ще се даде информация. Ето да видим сега. Дали ще се противопостави съвета по отношение на отчитането по държави. Така че, вместо да се опитваме да спасим нефинансовото отчитане, а тук е назряло общественото мнение, за това, че трябва да се действа спрямо лагера на, на злото, ако мога така да го определя. Е, тук би трябвало да имаме една друга стратегия. Естествено, ако комисията Юри избере мекия подход, а това може да се случи, то тогава няма да ни е лесно. И всъщност имаме късмет, че по директивата за капиталовите изисквания 4 не трябваше да се съобразяваме с комисията Юри. Тогава беше по-лесно. Аз обаче ще се противопоставя на хората от комисията Юри със същия аргумент. Иска ли Клаус Лене да бъде адвокат на нежеланието да се действа? Добре, ще приема онова, което той казва, ще приема неговата стратегия. Но да видим как ще представи той своите аргументи. Пред а, Северен Елен Вестфалия, например. По отношение на това как да направим текста смилаем. Може ли да имаме едновременно и отчитане по държави и нефинансово отчитане за малките компании? Вероятно не. В нашите изменения ние предлагаме един тристепенен подход. И можем да обсъдим какви да бъдат нивата за всяко ниво. Можем да кажем следното. Има ниво, под което сте освободен от отчитане. Това може да се преразгледа след няколко години. Значи на най-низко ниво има освобождаване. На второ ниво имаме съобразявай с изискванията или обяснявай. И на трето място задължително отчитане. Аз мисля, че между нас самите можем да намерим една добра комбинация от действия между трите нива. Вече ги описах. И мисля, че можем да намерим споразумение, според което да определим праговете на необходимото ниво защото нефинансовото отчитане е приемливо за повечето от нас. По отношение на делегираните актове, Шаран, може ли да кажеш къде точно виждаш проблема с нашите изменения? Защото ние, общо взето, целим да позасилим стандартите за нефинансова отчетност – Искате това да бъде включено в самото законодателство и да няма делегиран актове. Ако това е така, няма проблем. Добре, ще коментирам малко по-късно. Ще дам информация, ако въпросът ви е свързан с насоките и с цялостната картина. Ашли Фокс. Uh, you, um... Благодаря. Моята група като цяло подкрепя първоначалното предложение на комисията. Сега пък в английския канал се включва италиански. Right. Have we got the interpretation sorted out? Решен ли е проблема с правата? Започвам от начало. Моята е, група е, като цяло подкрепя първоначалното предложение на комисията, е, подкрепяме принцип спазва или обяснявай. Ние не подкрепяме големия брой изменения, предложен най-вече от левицата, предвиждащи безпредметни допълнителни осложнения разпоредби за бизнес. Тези фирми не са някакви зли сили. Те е, осигуряват много работни места, плащат е, е, данъци, подкрепят нашите държавни администрации, пенсионни е, системи и смятам, че ние не се опитваме да ги разрушим. Моите собствени изменения се отнасят до компаниите листване а, на борсата. Не финансовите информации трябва да бъдат такива, че да подкрепят финансовата част на техните отчети и да помагат на а, отчитането. А, но, както винаги, а, тези фирми могат, разбира се, доброволно да представят всякаква информация, изисквана от техните е, инвеститори, но не бих разширил тези разпоредби върху малките и средни е, е, предприятия. Аз що се отнася до многообразието, бих оставил това да бъде решено от бордовете на директорите на фирмите. Моята колеги от ЕНП е, е, е казва, че тази директива се припокрива с директивата за а, равенство между половете и според мен трябва да се прегледат вече съществуващите национални разпоредби, за да видим дали това е така. Аз съм строго против включването на допълнителни е, е, сфери за изключване на дискриминацията и защо извън на дискриминацията между половете. Например, географско многообразие, професионално е, многообразие и така далек. Всичко това според мен е безсмислено и трябва да бъде заличено от е, предложението на комисията и още по-малко да бъде предлагано като изменение. Е, що се отнася до данъчното планиране, според мен няма нужда да се въвеждат разпоредбите, които предлагаме, защото това ще се отрази негативно на конкурентоспособността на фирмите. Госпожо председател, тук аз ще спра, ще кажа само, че се е, надявам предложението на комисията да не бъде придърпано наляво, така да се кажем, за да, и в крайна сметка е, да стане така, че ние да е, накараме фирмите да изнасят работните си места в чужбина. Някой друг да желая да вземе думата? Улф. Благодаря. Само няколко коментара от мен. Филип, според мен ние трябва да предложим това, което ние смятаме за правилно, а не това, което смятат по-голямата част от а, е, е, хората. Понякога тези две неща съвпадат. Председателката пак слуша френски в английския канал. Uh, Нещо остава с копчетата в английската кабина. Нека да тестваме пак английския канал. Yeah, yeah, okay. Directly? Yeah, getting English there. So. Is it working again? All right. Now, um, there has been a lot of misbehavior of German companies in the Имаше много фирми от Германия, от инженеринговия сектор, които не се държаха по подходящ начин. И тези фирми поддържаха корупционни практики и отчитаха тези разходи за корупция, защото ги смятаха за полезни за своята дейност. И в момента, в който фирмите свикнат с такъв вид поведение, вие не може да го смените от днес за, утре. За целта Аз предлагам, а, вместо да адресираме целия сектор, включително и малките средни предприятия, да се концентрираме върху сектора, който според нас е най-вероятно да продължи тези отрицателни практики, а, а именно инженеринговия сектор. А, защото там а, е най-вероятно да се натъкнем на корупционни практики. Там риска е много висок. Нека да започнем с това. По-скоро да започнем с това, отколкото да а, разширяваме обхвата. Защото в противен случай няма да имаме задоволителен резултат в краткосрочен пара. И за това аз предлагам да се съсредоточим върху а, секторите, които според нас са най-рисковите инженерингови и а, бизнесът с големи проекти. Так ordet. Благодаря за думата. Според мен това е едно изключително важно предложение. Ако имаме едно голямо предприятие, то трябва да носи голяма отговорност за околната среда, за хората. Рамка от този тип, който обсъждаме в момента, е изключително добра. Четири коментара от моя страна. На първо място всички големи предприятия над 250 зети трябва да бъдат включени в законодателството. На второ място трябва да се спомене, че трябва да има участие в процеса на взимане на решения от страна на синдикатите. На трето място трябва да се дава информация по цялата верига. Например, ако има поддоставчици далече от мястото на установяване. Освен това, трябва да се дава информация за не спазване на съществуващите политики и информация за мерките и санкциите в случай, че имало, не неспазване на политиките. И накрая трябва да кажа, че тук трябва да се включат предприятия от всички сектори. Не може да няма развитие по този въпрос. Ето защо отново повтарям, това е едно изключително важно предложение. Тук трябва да се прояви здрав разум и трябва да се опитаме да стигнем до един разумен компромис. Благодаря. Right, now, Филип. Филип. Той искаше да се изкаже каже, а говори по телефона. Ето, хванахте неподготвен. Аз обичам политическия дебат, но не обичам да ме тълкуват погрешно. Никога не съм казвал, че трябва да наложим едни и същи разпоредби на всички предприятия, включително и малките и средни предприятия. Аз казах, че малките и средни предприятия, вие си спомнете дискусията за директивата за прозрачността и счетоводството,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 Казах, не, не си спомням какво се споразумяхме, но се споразумяхме за някакъв прак, под който няма да се изисква допълнителна отчетност. Казахме, че по-малките фирми няма нужда да спазват а, изискванията. Сега, Лув казва, че става дума за корупцията, но когато говорим за отчитане по държави по 6 основни критерии, които вече сме наложили на другите сектори, става дума само за прозрачността и няма причина, поради която това да, да, да бъде трудно. Е, имаме статистика е, държави по държави и за да се постигне тази статистика, за да се публикува, тя няма нужда от никакви допълнителни е, усилия. Усилията, които трябва да се положат, са нулеви. Нито се изисква допълнителни компютърни програми, нито счетоводство, нито аудит, Информацията просто трябва да се публикува. И ли, ако ти смяташ, че това е заплаха за капитализма, аз а, е, е, бих си направил извода, че, а, смяташ, че не е моя работа да знам а, е, къде фирмите плащат своите данъци. Много интересна концепция. Имаме фирми, които а, генерират печалби и според тебе ние нямаме право да знаем къде те си плащат данъците и а, социалните плащания. А, много, вашата група много често говори за демокрация. Понякога съм съгласен с вас, обаче вие казвате, че а, над демокрацията стоят правилата, според които фирмите трябва да могат да се самоопределят. Тоест най-отгоре е пазар, след което идва демокрацията. Демокрацията трябва да се отчита на пазара, но не обратното. Много съжалявам, но никога няма да се сприятеля с вашата позиция. Извинявайте, но а, прозрачността по отношение на основни параметри от типа на а, оборота, броя на заетите, а, а, печалбата, а, юридическите лица, с които работи дадена а, а, а, фирма, а, са, са, са нещо нормално в, в една демокрация и на един пазар. Ако не смятате така, ще ви прати обратно при, да четете Адам Смит, защото пазарните субекти трябва да се отчитат. Аз съм потребител, аз съм граждани и аз искам да мога да е, избирам да правя бизнес с фирми, които се държат по един определен начин, за което се изисква пазарна прозрачност е, потребителите знаят какво, какво правят и трябва да бъдат е, е, включени. Ако фирмите смятат, че това, което правят е добро за е, обществото, добре, ако фирмите смятат, че трябва да извличат някакви рента от е, е, обществото, много съжалявам, обаче това не е света, в който аз искам да, да, да, да, да живея и мисля, че екара няма да получат мнозинство за своите изменения. Някой друг да иска да вземе думата. Uh, благодаря. Както казах, надявам се, че ще успея да изготвя компромисни изменения, които да са хем пропорционални, хем по същество. Защото това е най-важното. Трябва да направим някаква крачка напред. Има някои въпроси, свързани с пропорционалността, по които всички ние сме съгласни. Съгласна съм с казаното от Айлин, че това е въпрос, който може да трябва да се засегне в държавите членки, в медиите, защото липсата на прозрачност не е, е просто един факт. Това е нещо, което се отразява тежко на развиващите се страни. Не е само не, характеристика на развитите и много а, страни, а, които ограничават бюджетите си, е, реално не могат да съберат данъците, които следва да събират. А, е, не е достатъчно просто да се знае. Е, информацията, която се е, събира на този етап, не е достатъчна. Не разполагаме с достатъчна информация за това на къде да насочим усилията си по събирането на информация. Разбирам откъде е, тръгва Жан Пол. Ясно е, че не искаме е, да има ситуация, в която някой е наказан, защото е действал неправомерно. Но на практика това означава, че се създава една, един странен стимул, изключително неконструктивен, съответните страни да въведат такова право, което да пречи на оповестяването на информация. Така че ако така че ние трябва да настоим на това, а, а, за да може страните, които в крайна сметка искат европейски фирми да работят там, да знаят, че а, тъй или иначе трябва да се оповестява тази информация. Не може ние тук, най-големия пазар, да чакаме всички останали да се натуткат, да чакаме да има международно споразумение. Срамно е, че чакахме щатите да направят нещо за добивната индустрия. В крайна сметка сме длъжни да направим нещо. Това е задължение, което има пред целия свят. Затова се надявам, че е, ще може нашата група да насърчи и колегите от е, Комисията по правни въпроси да бъдат малко по-амбициозни е, в тази област. Това беше първия разговор по темата тук. Може би няма да успеем да се срещнем с всички по въпроса, тъй като имаме доста друга работа, но ще държим връзка. Това е по измененията. На 9 декември се очаква да гласуваме. Това е плана. Целта е да сме готови преди правната комисия. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно дългосрочно финансиране на европейската економика. Тук докладчикът е Волф ти благодаря, Шара. Надявам се да имаш превод на английски. Първо, приветствам инициативата на комисията да започне дебат на широка основа по тази тема. Мисля, че тя ще се превърне в е, е, ядрото на европейската политика през следващите години. Дългосрочните инвестиции са в основата на економическия растеж. Те е, осигуряват конкурентоспособност. А това са а, сферите, в които Европа в момента има проблеми. Помните Лисабонската а, стратегия, която имаше за цел до 2010 година да превърне а, Европа в най-бързо растящия економически регион в света. А, знаете, че тази цел не беше изпълнена, няма да бъде изпълнена и до 2020 година. Нашата промишленост и въобще нашата нашата економика много зависи от финансирането на банките. До 70% това финансиране се осигурява от банките, за разлика от щатите, където между 25 и 30% от финансирането се осигурява от банките, останалата част от а, пазарите. И това най-вероятно и за бъдеще ще се запази. Така няма да можем да го променим. Може би не искаме да го променим, но а, базата за дългосрочно финансиране трябва да се а, разшири. Ако човек е, попита хората е, е, извън Европа какво е положението в Европа, ще чуе, че европейците са богати, все повече застаряват и не искат да поемат риск. Трябва следователно да започнем да инвестираме в образование, научно-изследователска и развойна дейност, комуникация, транспорт и така нататък, за да успеем да наваксаме и да запазим водещата си позиция. За целта всички, които работят в финансовия сектор трябва да направят нещо. Ние не можем да продължим да очакваме само банките да осигурят дългосрочно финансиране за економиката, нито можем да очакваме това само от пазара. Търговските банки, независимо от това в каква форма, спестовни каси или друга, друга форма, ще продължат да бъдат основни източник за финансиране, поне през следващите години. Разполагаме също и с така наречените банки за развитие. В някои държави те са големи. Имам предвид германската КФВ, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка. Тези банки съвместно с частни инвеститори могат да финансират дългосрочни проекти Смятам, че трябва да възприемем подхода на най-добрите практики и да задълбочим съществуващото в наченки финансиране на така наречените банки за развитие. В Великобритания има подобна банка, в Андалусия, в Италия и на други места има наченки на такива банки. А, това са банки, подобни на германската КФВ. банките, които традиционно до сега осигуряваха а, а, финансирането, са, изпитват затруднения. Застрахователните дружества по същия а, начин, а ниските лихви допълнително пречат а, на тези финансови институции да а, осигуряват дългосрочни а, инвестиции. А, смятам, че за институционалните инвеститори също ще бъде добре, ако се възприеме нов а, подход и трябва да направим така, че и за фирмите да е по-лесно на пазара да си набавят необходимото им финансиране. А, има а, специални борсови сегменти за осигуряване на дългосрочни инвестиции а, за фирмите. А, също така трябва да спрем да се е, е, страхуваме да използваме за финансиране частно финансиране и рисков капитал. Виждам, че дори средно големите предприятия е, все повече е, започват е, да издават е, собствени дългови ценни книжа, собствени е, облигации, по този начин да се опитват да се финансират е, е, на е, пазара. За банките това е, става все по-трудно, защото те също трябва да изравняват своя баланс и да намаляват дълга на привлечения капитал. Също така трябва да успеем да се обърнем и към малките, дребните инвеститори. Тези древни инвеститори все още не са доволни от възможностите, които имат. Ако тези дребни вложители вложат своите пари в банките, те ще получат много малки лихви за това, но древните вложители се страхуват да е, инвестират е, на пазара. И можем да направим нещо за тези дребни е, вложители, за да може краткосрочната ликвидност да се насочи в, дългосрочна, в дългосрочни инвестиции. Тоест, трябва да дадем възможност на частните вложители, на домакинствата в сравнително кратък период хората а, а, да а, се отеглят от поетите ангажименти, ако те желаят това. А, Темата за секюритизацията е една а, тема, която не е много популярна в Европа заради а, кризата с недвижимите имоти в Съединените щати, което не означава, че секюритизацията като цяло е нещо лошо. Ако секюритизацията е правилно направена, ако не следва секюритизация след секюритизация, ако тя се направи еднократно, а, тя може да бъде е, разумен начин. А, мисля, че трябва да окоръжим комисията да следи отблизо работата на ЙОСКО, ФСБ по въпросите на секюритизацията. И още нещо, което не се ползва с добро име, бранша на фондовете за альтернативните инвестиционни фондове също трябва да се преразгледа. Едно нещо е сигурно обаче. Когато говорим за дългосрочни инвестиции, за необходимостта от дългосрочен капитал, ще можем да привлечем такъв единствено от регионите извън Европейския съюз, при положение, че в Европа има климат, който е благоприятен за е, инвеститорите. Мисля, че положението в Европа доста се влушило по отношение на чуждестранните инвеститори. А, защото в Европа климата е, не е благоприятен. Европа се страхува да рискува. За това е добре да се направи оценка на съществуващите възможности, да се види какви са рисковете, да се види какви са шансовете с едно евентуално калибриране на съществуващите разпоредби относно капиталите, най-вече, що се отнася до капиталите на застрахователните дружества, за, и, и да направим така, че да създадем една стабилна данъчна рамка. Никой не иска единни данъчни ставки, това не е реалистично, но въпреки това ни трябва данъчна рамка, която да е надежна и устойчива. Трябва също така да проучим дали не трябва да дадем някакви данъчни облегчения за важни инвестиционни проекти, например в областта на транспорта. Можем да помислим за данъчни облегчения за такива дългосрочни инвестиции. Благодаря ви много, чакам вашите коментари. Um, thank you very much, uh, for the Благодаря много. Alfredo Палони, докладчик Сянка. Йо, колко субил оказионе. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, извинете. Нека да се възползвам от тази възможност да благодаря на Волфклин за отлично свършената работа. Мисля, че е добре да му благодарим и за а, конструктивния дух, с който подхожда защото темата е много важна. Тя се отразява на стратегията за економически растеж навсякъде в Европа. И за това е, съм съгласен с него, що се отнася до дългосрочното финансиране, което трябва да бъде разглеждано като тясно свързано с економическия растеж и с заедостта. И тук може да си позволим и известна самокритичност. Крайна сметка, много добре знаем как ни се отрази кризата и какви са последиците върху инвестициите в целия Европейски съюз. Съгласна съм, че отчасти последиците от кризата бяха свързани и с това, че предприятията в Европа са крайно зависими от банковата система, за разлика от други географски райони, особено Съединените щати. Това е от особено значение за малките и средни предприятия, защото по-настоящем те се намират в доста тежка ситуация. И така, трябва да намерим начин да привлечем инвестиции тук. Искаме Европа да се върне по пътя към економическия растеж. Искаме институционални инвеститори, искаме и, а, и частни лица, инвеститори, а, семейства, домакинства, готови да инвестират в си в определени инвестиционни инструменти. И тук говорим не само за печалба и за страх от риск. Тук говорим и за културни особености. В, Европа се правят инвестиции в някои отрасли, в едни региони, а в други не. Защо? трябва да се разгледа въпроса. А, данъчното облагане ли е обяснението? В такъв случай дайте да поговорим за възможностите да се хармонизират данъчните системи. Може би е така ще успеем да привлечем повече инвестиции. Така може да се привлекат инвестиции и от чужбина. Знам добре, че тук няма е, едно решение, едно единствено решение. Има много неща, които могат да се направят. Тече цял един дебат за, за, за методите, за посоката, но по един въпрос сме напълно съгласни, а именно това, че е, са необ... Е, че ни е необходима повече Европа. И в Италия колегите ми в парламента казват, трябва ни повече Европа. Европа, която да се характеризира и от солидарност, а не само от ем, регламентация. Трябва да има ясни правила за бюджетите. Трябва да се направи всичко възможно, за да се увеличи заедостта. И точно на това набляга Волф Клинт тук. Защото всички ние доста се безпокоим за случващото се в Европа. В крайна сметка, е, хората в Европа са обърнали очи към нас, чакат от нас да решим въпроса. Благодаря. Социалистите и демократите. Благодаря. Шаран, нека да поздравим за работата, която върши по тази тема. Действително, неговата работа представлява от отлична основа за съвместната ни работа. Зелената книга на комисията представлява разглеждане на различни възможности за е, рестартиране на економиката, която продължава да се характеризира и от макроекономическа криза. И е очевидно, че инвестициите са най-важният въпрос тук. Е, от една страна, публичните инвестиции – с 2% през 2013 година срещу 2,7 през 2007. Така че, що се отнася до намерението на докладчика да настои е, за подкрепа за банките е, за кредити за развитие и за прозрачност, е, е, действително това намерение заслужава подкрепа. Също така можем да говорим за дългосрочен, за, за фигурите на а, е, дългосрочния публичен инвеститор. А, в много страни това са някакъв тип а, е, банки за развитие, но има и други инвеститори, които играят много важна роля в областта на публичните инвестиции. Твърди се, че банките трябва да продължат да че банките продължават да, да са основен източник на средства, за разлика от Съединените щати. Но е важно да се задълбочат възможностите на дългосрочните инвеститори включително чрез съответните пруденциални и счетоводни разпореди. Колегата Палом, както и Волф, настояха за правна и фискална яснота за инвеститорите. Да, и по този въпрос сме съгласни, но е, не винаги сме съгласни по е, отношение на начина, по който може да се е, постигне това. Е, без споменат възможността за фискална хармонизация, е, мисля, че много колеги могат да ни подкрепят в този призив. По същия начин, както подчерта и докладчика, е важно да се е, засили действието на машината за инвестиции в малките и средни предприятия, т.е. да се повлияе на действието на капиталовите пазари. Един важен въпрос е секюритизацията. Процесът на консолидиране на счетоводните отчети на банките продължава. На и е, с малки изключения банките продължават да играят своята роля за, е, като източник на допълнителни инвестиции, но не трябва да се пропуска е, постигнатото от 2009 година насам, що се отнася до е, банковите инвестиции. Смятам, че в тази връзка работата на колегата ни Карас е, е, бе отлична. Много економисти се безпокоят, че е, секюритизацията винаги е била някакъв вид средство за избягване на правилата на Базел 3. И тук е, трябва много да внимаваме, защото не е, трябва да забравяме, че именно секретизацията доведе до кризата, е, до финансовата криза, която започна от лошите ипотеки в Съединените щати. Това беше поради опитите токсичните кредити да се е, разпределят като риск по целия финансов пазар. И така, правят се неща, които не са особено хигиенични. Затова се радвам, че Волф споменава възможността за висококачествена секюритизация, но а, преди да а, кажем а, ура, нека първо да поискаме оценка на въздействието, защото а, да, виждам, виждам, концепцията е много интересна, но а, може би а, е, не е лошо а, да се обмисля всичките последици. И накрая, що се отнася до инвестициите, е, също може да се говори и за отговорност, добри практики, и социални, и екологични на различните предприятия. Е, не може е, просто парламентът да бъде разглеждан като източник на празен чек, който тези фирми сами да си попълнят. Очаквам с нетърпение да работим заедно по този проект. Благодаря. Сега от името на зелените. Бас. Само, че май няма да е бас. Благодаря, госпожо председател. Нека да се извиня на, е, от името на колегата докладчик от групата на зелените. Той има ангажимент, поради който нямаше как да присъства в този момент, но ще се свържа пряко с докладчика, за да обсъдят проекта от текста. Благодаря. Благодаря от името на ЕКАРЕ. Още един заместник, ако не се лъжа. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм докладчик в сянка, докладчика в сянка е госпожа Форд. Доколкото знам, тя подготвя особено внимателно редица изменения. Слушах внимателно какво каза господин Клинц. Имам няколко бележки. Като цяло бих казал, че доклада на колегата е разумен. Естествено, в Европейския парламент ние имаме различни позиции относно това как трябва да се даде тласък на економическия растеж, какъв инструментариум трябва да се използва, как точно да се стимулира растежа. Отново казвам, естествено да имаме различия. За съжаление, господин Ламбъртс излезе, можехме да продължим разговора, който започнахме преди малко. Две или три бележки от моя страна. Аз съм съгласен с господин Клинц, когато той казва, че трябва да има последователна и прозрачна нормативна уредба. Въпросът за мен е следния. обсъждаме нормативната уредба в продължение на години. И искам да попитам дали няма твърде много голяма регулация, която в крайна сметка ще направи системата по-малко разбираема, по-малко прозрачна. Няма ли твърде голямата регулация да спре растежа? Това е първият ми коментар. На второ място, Бележка, която ще породи спорове. Разбирам, че се призовава за стабилна данъчна среда. Искам ми се да сме изключително предпазливи. Аз е, категорично се застъпвам за данъчната конкуренция и не ми се иска да се говори за координация на данъчните политики. Това е още нещо като бележка към Филип Ламбъртс. И онова, което той каза преди няколко минути. Данъчната конкуренция работи. И трябва да я оставим да работи. Не трябва да я задушаваме. Това са моите бележки. Отново казвам, аз не съм докладчик в сянка и съм убеден, че госпожа Форд ще работи по възможно най-добрия начин с всички докладчици. Благодаря. Благодаря. Няма представител на Обединената левица. Аз съм се записала, всъщност ще дам думата първо на другите оратори, господин Жан-Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко първо. Съгласен съм с анализа на Волф Клинт, но по едно нещо съм по-скоро по-близо до Алфредо и до Лиам, що се отнася до фискалната хармонизация, смятам, че е необходимо да се хармонизира и данъчната основа, и данъчната ставка. Е, Също времено подкрепям позицията на ВОВ с секюритизацията. Да, е, добре е да се работи с секюритизация на високо равнище, високо на секюритизация. Но е, в крайна сметка без секюритизация не може. И ясно е, че в Съединените щати имаше много случаи на кредитно неизпълнение, но проблемите в Европа се оказаха много по-тежки. Така че без секюритизация не мисля, че ще можем да говорим за дългосрочно финансиране. Благодаря. И сега Илдико Голпелц. Благодаря, госпожо председател. Като цяло аз подкрепям позицията на господин Клинц. Няколко бележки от моя страна. Те са свързани първо с точка 5. Факт е, че в Европейския съюз банките осигуряват по-голямата част от дългосрочното кредитиране. Но това се дължи не на лошото управление от страна на държавната администрация. Естествено, че инвестициите трябва да са сигурни, прозрачни. Това е изключително важно и би следвало да го подчертаем. Що се отнася до новите източници на финансиране, би трябвало да подчертаем ролята на държавната помощ, когато говорим за други възможности, бъдещи възможности за финансиране. Не съм съгласна, че по правило държавата е лош собственик или лош управник. Смятам, че е добре да се създадат регионални банки за развитие и национални банки за развитие за дългосрочното бъдеще. Това ще е изключително полезно, особено когато става дума за трансгранични проекти. Така че трябва да има такива регионални банки. Рамковата програма за конкуренцията ще е изключително полезна, за да се улесни финансирането на малките и средните предприятия. Важно е да се отбележи освен това, че би било добре да има единни счетоводни стандарти в цяла Европа. Това ще помогне на прозрачността и ще се стигне до по-голяма отчетност. И накрая по отношение на данъчните облегчения, данъчната хармонизация и така нататък в краткосрочен план данъчната хармонизация няма да бъде добър инструмент за действие по отношение на големите инфраструктурни проекти. Можем да мислим за данъчна хармонизация в по-дългосрочен план. Може би в по-дългосрочен план данъчната хармонизация е нещо добро, но за момента данъчната координация не ми импонира. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Волф, искаш ли да кажеш нещо? Искам да благодаря за коментарите. Очаквам с нетърпение коментарите на онези докладчици в сянка, които не присъстват днес. И съвсем накратко към колегата Стрейчек. Когато говоря за данъчно положение, което да е надежно, нямам предвид пълна данъчна хармонизация. Имам предвид стабилна система, която не се променя с всяка изминала година. Ще ви дам един пример. Най-голямата немска застрахователна компания Алианс реши да направи дългосрочна инвестиция в Норвегия, тъй като възоснова на получените данни това е изглеждало добра инвестиция. Две години след инвестицията, данъчната ситуация в Норвегия се промени до такава степен, че възвръщаемостта по този проект се намали с 50%. Това има предвид под нестабилно данъчно положение. И естествено това оказва влияние върху преките чуждестранни инвестиции, така че трябва да сме изключително предпазливи тук. Благодаря, казва председателката. Гледам сега сроковете. Крайният срок за внасяне на изменения е 3 декември на обяд. Ще имаме обсъждане на измененията на 9 януари, като идеята е да гласуваме на 22 януари и да влезем в пленарна зала по време на втората сесия през февруари. Малко изпреварихме е, предварителния график за работа. Ето защо предлагам да направим една 5-минутна почивка, да видим дали всички, които трябва да са тук, са в залата или ще дойдат, ще продължим след 5 минути. И точката, която ще обсъдим е финансовото участие на служители в приходите на дружествата. Okay. Ah, the rapporteur. oh yeah, he's there. He's walking back Just to his checking place. we've got everybody back again. Само да проверим дали всички са тук, да не сме загубили някого. Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Доклада на Фабрицио Бъртот ще разгледаме измененията към доклада. Давам думата на докладчика. Ok, grazie Presidente. Dicevo, ho lavorato alla... Благодаря, госпожо председател. преди няколко седмици представих доклада. До този момент получихме 28 изменения, така че това прави по едно изменение почти по всяка точка. Работих заедно с докладчиците в Сянка от другите политически групи, като, нашата, като моята цел беше да се съобрази до възможно най-голяма степен с внесените изменения а, и да а, оформя компромисно предложение за изменение. Докладът а, е в смисъл такъв, че служителите могат да участват в приходите, в печалбата на предприятията. Аз съм се концентрирал върху една тема и правя препратка към данъчното законодателство, защото знаете, че парламента няма правомощия в тази област, така че можем да задаваме само общна, общата а, насока. Опитали сме се да вземем предвид а, всички 28 е, е, изменения, прияти бяха почти всички има още някои предложения за подобряване на текста. Имахме също така компромисни изменения. Две, две от общо три бяха прияти. Остана една спорна точка и мисля, че дискусията ще се съсредоточи точно върху тази точка. Става дума за така нареченото изменение Б. Изменение, в което се е, трябва да се каже следното служителите, които са а, били съкратени от предприятията, вследствие е, на е, свиване на дейността и следствие на кризата. Служители, които сега са безработни е, и получават обещетения за безработица или други социални плащани. В доклада се предвижда следното. Ако фирмата е съгласно И ако се предвиди гъвкавост за всички страни, е, има възможност съкратените да могат да отново да влязат в трудовоправни отношения с е, фирмата е, с е, цел да се е, насърчи наената дейност. Тоест, съкратените работници да бъдат включени отново в производствения цикъл. Сега не знам а, колко души са съгласни с това компромисно а, изменение, защото мярката е социална. Понеже няма нищо по-социално от а, това, някой работник а, или служител да бъде е, върнат на работа в своето е, предприятие. И няма нищо либерално в е, това да се използват за подпомагане на предприятието публични средства, които вече са а, а, дадени. Uh, благодаря. Сега от името на социалистите и демократите Мойца Клева. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчик за неговия доклад и за предложените компромисни изменения. Вярвам, че разполагаме с един добър текст. Текст, който отчита положителните тенденции по отношение на схемите за финансово участие, които съществуват в редица държави членки. Смятам, че тази тема е изключително важна с оглед на времената, в които живеем. Опитваме се да се справим с кризата и трябва да действаме на европейско ниво. Ето защо трябва да има базова европейска рамка и тя трябва да се подкрепи. Рамка за правата на работниците. платформата за взаимно признаване на схемите на участие на работниците трябва да се задейства и комисията трябва да играе по-голяма роля тук. Смятам, че трябва да имаме дългосрочна визия, да има устойчиво участие, което да е доброволно, трябва да се следва принципа на равенството на всички работници, както и принципа на надлежната проверка. Що се отнася до фискалната политика и връзката на политиките по наемане и политиките по определене на заплатите с темата, която обсъждаме в момента, предстои ни много работа. Ще се опитам определено да приканя комисията да разгледа тази тема, да събере примери за най-добри практики и ако може да създаде общо европейски принцип за тази връзка между тези политики. И накрая, без съмнение, убедена съм, че трябва да обърнем повече внимание на данъчните въпроси. Трябва да се опитаме да ограничим проблема с евентуалното двойно данъчно облагане. В същото време обаче трябва да намерим европейски подход, за да помогнем на националните власти, когато те създават данъчни лостове и а, стимули. Мисля, че Мисля, че по отношение на включването на, на безработните, това е една добра идея, интересна е, но искам да получа малко повече информация. Мисля, че трябва да си дадем малко повече време, за да обмислим тази идея и да видим дали нашата група може да подкрепи. Благодаря. Благодаря. От името на Алде, Филип Дебакер отсъства. Някой друг ще се изкаже ли? Не. А, Филип, Филип. Ето те. Побързай. Малко изпреварихме нещата. Либералите са доста пъргави. Когато си готов, заповядай. Всъщност, вие общо взето знаете за какво става дума в моето изказване. Благодарим на докладчика, естествено. Благодарим му за положените усилия. Благодаря за положителните разговори. Мисля, че винаги сме се придържали към един и същи пример. Заетите трябва да бъдат стимулирани, да останат в компанията по-дълго, трябва да им се даде и друг вид мотивация чрез финансово участие. Такива системи на доброволни начала съществуват в много компании. Естествено, компаниите и заетите трябва да решават как точно да се възползват и да създават тези стимули, какви трябва да са самите стимули по компромисните текстове. Компромис А напълно сме съгласни с идеята на текста. Мисля, че обаче преповтаряме едно и също нещо два или три пъти, така че ми се иска малко да дадем нова формулировка, няма да променяме нещата по същество. В края на параграфа трябва да премахнем едно изречение, това е моето предложение. По компромис С можем да подкрепим този текст. Мисля, че това е изключително ясен компромис. Е, това е споменаване на конкретен факт. По компромис Б имаме проблем. Съгласен съм, че ако има принуждение работниците да напуснат е, компанията, те не трябва да бъдат разглеждани като на лица, които са по-различни от другите акционери, защото те изпълняват функцията на акционер. В този случай вашето предложение не носи никаква полза. Нищо не пречи и днес да се постъпи по такъв начин, така че компромис Б е проблемен за нас. Това е моята позиция с няколко думи. Благодаря. Извинявам се, че така ви пришпорих, но всички вече бяха тук и решихме да работим малко по-рано от предвиденото. Някои от зелените има ли тук по темата? Не, някои от ЕКР. Сеят Камал отсъства. Някой друг иска ли да каже нещо? Ами пак ще приключим преди даже да е дошло времето да започнем. Няма други желаящи да се изкажат, така че стигаме отново до докладчика Фабрицио. Имерито alla posizione dell'Alde, però mi è arrivata una comunicazione relativa al. Получих още едно съобщение междувременно относно компромис Б. Ако гласувам, разделим компромиса на две, ще има готовност явно да го гласувам. Така, аз нямам нищо против да разделим компромиса на две. Доколкото разбрах и Алда са съгласни с компромис Б. Добре. I'm, I'm more than glad to respond. I think that is a little bit of a mis- Очевидно нещо не сме се разбрали. Идеята а, зад компромис Б е следната. Някой, който е уволнен, разбира се, че може да инвестира парите си обратно в фирмата, но идеята да назначим този човек отново на работа ми се струва малко странна, защото ние а, разграничаваме а, акционерите или съдружниците в една фирма, нейното управление и работниците и служителите. А ако направим а, връзка между тези неща, ще трябва да назначим на работа всички съдружници или а, акционери. Така че компромисът, такъв какъвто е сега, ми се струва малко странна. Идеята, която е за този компромис, ми се струва малко странна и затова ми е трудно да я подкрепя. Нямам нищо против да е, разделим компромиса да го гласуваме по-отделно. Нищо не пречи на фирмите е, да, да уволняват, да назначават е, и така нататък. Така че не виждам за какво служи всичко това. Докладчика иска ли да кажа нещо? Комисията иначе поиска думата. има ужасно много време, защото докладчика по следващата точка закъснява и можем да се забавляваме. No, beh, adesso no. Non che si debba necessariamente impiegare il tempo. Eh... Няма нужда да си запълваме времето, но аз повтарям, получих писмено съобщение, в което се предлага компромис Б да се раздели на две. Аз лично съм съгласен. Защото ще гласуваме този компромис на два етапа. Аз нямам нищо против. Независимо от това дали става дума за работници и служители, които е, са били съкратени или не, каквото беше моето предложение, а те могат да, да, да могат да инвестират в тяхната фирма. И в този смисъл това ще бъдат частни инвестиции. Става дума за това да се използват ресурсите, публичните средства, които са били изплатени на тези безработни, да се използват обратно за инвестиране в фирмата. Разбира се, това да става съобразно особеностите на всяка страна членка. Повтарям отново. Искаме да направим така, че средствата, разбира се, има големи е, различия в обещетенията за безработица в отделните страни е, членки, но нашето желание беше тези публични средства – от обещетенията за безработица да бъдат инвестирани в е, фирмата. Това, разбира се, е въпрос, който трябва да бъде решен от е, всяка страна членка. Що се отнася от това, което казах е, СНД, е, е, също съм съгласен, бихме могли да, да обмислим още веднъж и да видим дали не е възможно да се направи някакъв компромис. Както казах, включих във всички общи между нас позиции. Става въпрос наистина да изградим една обща европейска гледна точка към въпроса и да се види какви са общите европейски възможности за финансиране. Концентрирали сме се върху онези елементи, които ни обединяват и ако от общо 28 изменения отхвърлим две, това ще бъде чудесно и ще бъде доказателство за това, че споделяме общо разбиране по темата. Съгласен съм с колегата от SND. че е, по тази много сложна тема предстои още доста работа. Благодаря. Ourselves... Благодаря. Малко объркахме реда. Мога да дам думата на комисията сега и след това, ако някой друг иска да се изкаже, няма проблем. Може да е докладчика, може да е друг колега. 25 минути имаме. На разложение. за първия път се обръщам към комисията и казвам, че имаме достатъчно време за тях. Благодаря госпожо председател. Няма да навлизам в подробности. Искам да благодаря за интереса на членовете на вашата комисия. Два коментара от моя страна. Първо, Участието от страна на заетите беше включено в плана за действие на комисията, публикуван преди една година. Ние подчертахме економическата уместност на програми за финансово участие на работниците, като подчертахме необходимостта от прозрачност и от високо качество на корпоративното управление в тези компании, които използват а, такива програми. Има проучвания, които показват, че компаниите работят по-добре, че са по-производителни, когато включват а, своите работници по такъв начин, а самата производителност на работниците също се подобрява. Така че има ползи за конкурентоспособността, за етостта. Освен това има ясна връзка между дългосрочните стратегии на компаниите и дългосрочното финансиране на економиката. На второ място, по отношение на участието на работниците в финансов план – Комисията ще направи оценка на регулаторната рамка в целия Европейския съюз и ще види какви са причините за различните уредби в държавите членки. Имаме проблем по отношение на трансграничното прилагане на тези финансови схеми. може да има известен регулаторен проблем. Бихме могли да увеличим прозрачността във връзка с най-добрите практики, регулаторната среда и ефективната данъчна тежест оценката на въздействието на всички тези проекти и най-добрите практики в държавите членки ще бъдат обсъдени на една конференция на 30 януари тук в Брюксел. Комисар Бърние ще се изкаже на тази конференция и ще подчертая колко е важно да има финансово участие на служителите в приходите на дружествата. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Докладчик се допитва. Фабрицио, искаш ли да кажеш нещо? Благодаря. Само по една подробност, след като чух комисията, аз съм съгласен с всяка казана дума. Само по отношение на италианската езикова версия – в доклада на италиански се говори за финансово участие на работната сила в активите. На английски би трябвало да се каже профиц или на български приходи. Аз обаче говоря за дейността на компаниите и да се надяваме, че няма да има погрешно тълкуване от страна на италианските колеги. Става въпрос за финансово участие в дейностите на компанията, в крайна сметка. Някой друг иска ли да каже нещо? Казва председателката, не споменаха ми, че Андреас Шваб ще закъснее с 10 минути спрямо предвиденото време в дневния ред, значи имаме 20 минути и ако няма с какво да ги запълним, ще трябва да направим още една кратка пауза, да кажем за около 15 минути и да се надяваме, че ще можем да започнем веднага след това. Благодаря ви. Okay, everybody, we've captured our... Добре, колеги, докладчикът е тук. След известни проблеми с трафика, доколкото разбирам. И с това можем спокойно да преминем през към седма точка от дневния ред именно правилата за уреждане на искове за обещетени по националното право за конкуренцията. Докладчикът е Андреас Шваб. Заповядай, Андреас. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, много се е, радвам, че днес имаме е, време да дебатираме внесените изменения. На миналата седмица се срещнахме веднъж с е, докладчиците в сянка и водихме с тях интересни и важни е, разговори, споразумяхме се за отделни цели, към които ще се е, придържаме. Е, много се радвам, че е, бяхме единодушни по въпроса, че всички колеги е, смятат налагането на европейското антикартелно законодателство за е, е, приоритет е, и че е, е, програмите за освобождаване от глоба и намаляване на техния размер е, са е, изключени. Прегледахме всички изменения. Мисля, че няма да успеем по всички да постигнем компромиси. Но а, в рамките на тази седмица ще се срещнем с Европейската комисия, за да се занимаем най-вече с а, а, въпроса за това доколко са важни програмите за освобождаване от глоб и за налагането на европейското картелно право. А, Госпожо председател, мисля да ви разкажа до къде сме стигнали с работата. Знаете, че е, между нашата комисия и комисията Юри е, имаше разногласие по въпроса, кой за кои въпроси отговаря. И аз много се радвам, че след два месеца се споразумяхме за това, че е, Юри ще бъде компетентна по член членове 5, 10, 17 и 18 и по тези членове ще отговаря за дефинициите, както и за точките от преамбюла. Нашата комисия ще отговаря за членове 6, 7, 9 и 19 до 22 и съответно член 4. Аз е, се радвам, че след това разяснение ще можем добре да работим с господина Рапкай, е, докладчик на комисия Юри по този въпрос. Сега обаче ние не знаем кога господин Рапкай ще представи своя проект от доклад и тъй като трябва да изчакаме неговия доклад и гласуването му в а, Юри, а, ще се наложи да адаптираме графика на нашата работа към графиката на комисията Юри. А, комисията Юри се очаква да гласува на 21 януари и ако нашия секретарият работи толкова ангажирано, колкото и до а, сега, а, ще успеем да гласуваме на 27 януари тук в нашата комисия комисия. В съвета, както разбрахте, госпожо председател, се води дискусия върху становището на правната служба е, за това дали съвета възоснова на член 103 не е еднолично компетентен. Комисията се позовава на две правни основания. Ще продължим а, е, да следим а, е, развоят там, ако изменението на правното основание трябва да бъде направено с е, единодушие, Знаем, че в съвета има някои разногласия. Парламента ще остане и ще участва в е, е, процедурата. Общо мога да кажа, че е, в много изменения, внесени от мен, е, се казва, е, че е, съда на е, европейските общности е взел две е, решения, гласящи следното, че поддържането на конфиденциалност във връзка с програмата за освобождаване на глава и намаляване не може да се запази. Тоест не може като цяло да се отхвърли правото за достъп до документи бъдеще. Мога да кажа, че процедурата при програмите за освобождаване, които се провеждат от комисиите от е, много години насам, са от голямо значение за Европейския съюз, защото много картелни споразумения изобщо не могат да бъдат открити без наличието на такива а, а, програми. Най-важните процедури, а, които комисията успешно завършва през изминалата години, са а, а, процедурите, а, а, при които които комисията е разчитала на документите, събрани в рамките на програмите за освобождаване от глоби. И е важно тези програми да бъдат а, запазени за бъдеще такива, че предприятията да продължат а, да ги използват за да може служители на фирми, сключили между си а, картелни споразумения, да продължат да се обръщат а, към а, комисията и за тези е, и тези предприятия евентуално да бъдат освободени от глоби, но не и от изплащане на обещетени за нанесени щети. Е, чрез е, това, чрез това подаване на искрещо самия себе си, фирмите могат да бъдат освободени от глоби, нещо, което е много важно за самите фирми и за вътрешния а, а, пазар. И за това съм много благодарен на колегите, че те много внимателно са формулирали внесените от тях изменения. Сега с нетърпение очаквам да чуя какво ще кажат колегите от другите политически групи за своите изменения. И накрая аз отново ще взема думата. Мерси. Okay, thank you. Uh, now... Благодаря. Антолин, uh, докладчик Сянка от името на социалистите и демократите. Благодаря много госпожо председател. Нека да благодаря на господин Шваб за казаното. Благодаря му и за възможностите да поговорим по темата. Трябва да продължим да говорим по тази тема, тъй като дневният ни ред е доста натоварен. Особено като се смята, че целта ни е да приключим до 27 януари. Що се отнася до самия дебат за правното основание, искам да ви припомня, че когато говорим по тази тема, винаги е ясно, че тук се засяга от една страна правото в областта на конкуренцията, но от друга страна се има предвид и идеята за отговорността която също е залегнала в някои правни разпоредби. Именно за това много хора настояват да има и е, конкретен правен текст в областта. Мисля, че правното основание, предложено от комисията, е, позволява съответната намеса от страна на парламента. Поддал съм 25 изменения. От тях само две наистина ще отпаднат, защото не са. Извинете, само две наистина ще са приложими, но тази, тъй като останалите не попадат в компетенциите на правната комисия, но тук става дума най-вече за правото определящо дейността на частния сектор. И за това трябва да се има предвид, че е необходимо да се приоритизират законодателните инициативи в тази област, особено колективните искове. Тук, в крайна сметка, не става дума за колективни искове, но все пак става дума за искове. Комисията по правни въпроси има компетенции в тази област и се надявам, че ще подходи конструктивна и последователна. Моите изменения са следните. От една страна има някои по-технически изменения, от друга страна а, се опитваме да въведем изменения, които позволяват в някои ситуации да се а, а, изплащат компенсации, същевременно трябва да има различни възможности. Не искаме да ги ограничаваме. Важно е да се гарантира и това да има възможност исковете да бъдат подадени и само от едно лице и от повече от едно лице. Това е важно и за и по економически съображения, и по економ... съображения за правна сигурност, да няма противоречиви съдебни решения. Това би трябвало да стане разпоредба, която е в рамките на инициативата, която обсъждаме сега. Трябва да защитим и правата на жертвите и е, правата на фирмите. Но е, жертвите трябва да могат е, да имат достъп до съответните правила, до съответните средства за правна защита. Има проблеми с защитата на свидетелите. Тук също може да има полезна информация, но от друга страна информацията може да се използва а, без да е необходимо да се установи самоличността на а, защитения свидетел. А, трябва да се работи възможно най-ефективно. Що се отнася до правото в областта на конкуренцията, трябва да се работи на две нива. От една страна, компенсациите могат да се изплащат на фирмата, след което тя да ги разпространява до е, клиентите, до крайните потребители си, е, от друга страна могат да се изплащат и на потребителите. При всички положения обаче не трябва да има дублиране. И за това е много важно да има гаранции, които да предотвратят дублирането. Същевременно е много важно компенсациите, които се изплащат, да не бъдат наказателни по своя характер. Важно е да има а, добро съотношение между частните санкции и публичните санкции. Тоест, органите, а, защитаващи конкуренцията, не трябва да оценяват частните активи, а да гледат а, въпроса за конкуренцията. И ако има приятелско споразумение за компенсация, това може да се допусне. Но това може да, трябва да се стане достатъчно рано, за да няма забавени. Това са някои от възможностите, които добре да обмислите в последния вариант на текста. И още нещо, което е доста важно санкциите, е, наложени на конкретни групи. Препоръките за такива санкции е, не са задължителни. И това може да доведе до ситуация, в която след няколко години исковете, груповите искове са различни в различните държави членки и резултатите им са различни. А тук, в крайна сметка, целта ни е не да е, стигнем до по-големи различия, напротив, и да има добре балансиран подход. Държавите членки трябва да могат да предоставят необходимите условия за подобни групови искове, за да могат да се защитят хората от щети, както и за да може да се вземат мерки по отношение на древните щети или а, а, щетите а, разпределени и засягащи а, голямо количество ощетени лица. А, инициативата предоставя добри възможности тук. Разгледахме нещата заедно. Следващите месеци ще работим по-нататък. Много съм доволен от срещната до тук и очаквам добър диалог с докладчика. Благодаря. Благодаря. Софи Инфилд има думата от името на групата АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за това, че работи по един начин, който включва всички. Това е обичайният му подход. Съгласна съм с много от нещата, казани от господин Санчес Преседо. Така че това са въпроси, които няма да, на които няма да се спира в по-големи подробности, но искам да направя няколко допълнителни коментара тук. Често се казва, че е много важно да има справедлив процес и действително фирмите, е, сформирали картела, да бъдат съответно наказани но ако разгледаме процедурата за опрощаване, това означава, че реално нямаме справедлив процес, защото една от страните, която е участвала в неправомерни деяния, на практика получава, извлича ползи е, защото зарази, е, получава включително и финансови ползи, защото остатналите фирми биват е, наказани. Не е допустимо процедурата по опрощаване да е единствената процедура за установяване на картелиране. Не е ли възможно да се намерят други разследващ, е, методи за разследване. Окей, добре, може би е, може да се използва процедура на упрощаване, но това трябва да е наистина крайна мярка. Е, също така, е противно на договорите да има автоматична пълна забрана срещу оповещаванията. Виждам, че колегите активно използват мобилните си телефони. Та или иначе по отношение на оповестяването не може да има пълна забрана, каквато и, е да е, каквато и е забрана по, за оповестяване трябва да бъде обоснована във всеки отделен случай и трябва да има съдебно решение за това. След това, в изменение 158 към член 6 докладчикът се опитва да даде някои насоки. Доста сложна е тази тема. От една страна, може би става дума за. Е, е, е, на практика това, което виждам тук е обръщане на тежестта на доказателството. Първо трябва да докажете, че сте пострадали, нещо, което можете да направите само ако имате достъп до доказателствата. Обаче, достъп до доказателствата ще получите само ако сте вече доказали, че сте пострадали от а, дадена практика. Е, това реално е, поставя е, жертвите в ситуация, в която не могат да защитят правата си. Реално, ако има дребни фирми или отделни лица пострадали от е, действието на големи картели, това просто е, те просто няма как да докажат щетата. Също така подкрепяме идеята за колективните искови обещетения. На заседанието на докладчиците в Сянка ще продължим да преговаряме по въпроса. Смятаме, че е необходимо да има колективни правни средства за защита. Мисля, че е добре да има добър баланс между публичното правоприлагане и а, а, прилагането на правилата в частния отрасъл. Накрая в допълнение на казаното от господин Санчес Преседо за глобите и а, компенсациите, глобата не е компенсация. Така че трябва да се държи отделно. Да, добре да има глоби и те трябва да са разумни. Но що се отнася до фирмите, които смятат, че към тях отношението е било твърде тежко, просто мога да им кажа, ми в такъв случай не се дръжте неконкурентно, просто не се картелирайте с други фирми, това е. Благодаря от името на групата на зелените. Има ли някой... Е, Бас трябваше да говори. Аз го замествам. Извинявам се отново. От името на колегата, който нямаше как да е тук, искам да кажа няколко думи от негово име по този доклад. гледаме положително на доклада като цяло, но нека първо да направя два по-общи коментара. Първо, за по-голямата част от жертвите а, на нелоялни практики, може спокойно да твърдим, че не могат по-настоящем да упражняват индивидуалното си право на компенсация на европейско равнище. Да не говорим, че е почти невъзможно да се измери въздействието на нелоялните търговски практики върху вътрешния пазар. Тоест, това е важно и за потребителите. Втория коментар. Ако предприятията не реагират на жалбите на своите клиенти, може да се счита, че те реално нарушават правилата на конкуренцията. За съжаление обаче, предложеното докладчика, противно на очакваното, не позволява да се разреши този проблем. Без възможност за колективни искания, Collective Redress на английски, няма как предложеният компромисен вариант да гарантира за някои, е, за всички предприятия е, компенсации. На практика самия факт, че няма колективни искове, е нарушение на правата в областта на конкуренцията. Затова е необходимо по-скоро да се е, въведат такива рискове и да има задължителни правила е, за работата на агенциите по конкуренцията, така че да има защита срещу злоупотреби жалби и с правосъдие. Нашият докладчик Сянка възнамерява да продължи да работи конструктивно с докладчика и е, се надява компромисите и изменения да бъдат добре балансирани, за да може да се изгради е, добра рамка за защита на, на жертвите преди края на мандата на този парламент. Благодаря. Благодаря. Сега от името на зелените Дирк Ян. Притеснявам се, че се изказвам от името на ЕКР. Е, малко те служих в а, неправилното място. Госпожо председател, четири коментара от моя страна. Вероятно някои ще се изненадат, но ЕКР като цяло подкрепя предложението на комисията. Ние сме съгласни, че трябва да се установи равновесие между частното и публичното изпълнение на правото на конкуренцията. Ето защо трябва да се засили възможността за компенсации на жертвите на картели. И ето защо трябва да поздравя комисията. Предложението на комисията трябва да се приеме без промени. Ние сме против включването на колективните средства за правна защита в а, тази директива. Това трябва да се включи в препоръките, както предлага комисията. Колективните средства за правна защита се подкрепят от нас а, сами по себе си. Те трябва да са а, възможност за действие от страна на гражданите и компаниите в някои страни, но няма нужда да ги включваме в тази директива. Комисията се опитва да гарантира един последователен подход за колективна правна защита в Европейския съюз. Тя не се опитва опитва обаче да хармонизира системите за колективни средства за правна защита, това ще е нещо, което няма да отполза за никого. Аз смятам, че предложението трябва да се промени. Внесъл съм 10 изменения. За да е ясно, че трябва да се придържаме много близо до предложението на комисията. Част от аспектите тук засягат националното професионално, процесуално по-скоро право, не трябва да се премахва ефективността на националните процедури. Основният ни проблем е свързан с програмите за освобождаване от глоби. Като си има предвид колко е важно публичното изпълнение в областта на конкуренцията, трябва да гарантираме, че частното изпълнение няма да компрометира ефикасността на програмите за освобождаване от глоби. С цел намирането и санкционирането на тайните картели е, на компаниите се предлага сътрудничество, ако те са е, на компаниите се предлага е, по-скоро инициатива, предлагат се стимули в случай, че те сътрудничат. Ето защо, за да се запазят стимулите за тези компании, то по-скоро би трябвало да изберем онова, което предлага комисията. Не съм съгласен с колегите, които внасят изменения, които ще отслабят средствата за защита в това отношение. Те са много важни за онези, които оповестяват информацията. Госпожи и господа, няма альтернатива на онези, които оповестяват е, информация. Какво да направим като альтернатива, госпожо Инедвелт? Да въведем наблюдение в стил НСА. Ако го направим, ще се намесим по невиждан начин в е, политиката на конкуренция. Оставам с впечатлението, госпожо Инедвел, че искате нещо подобно. Това ще се случи, ако не подкрепите предложението на комисията. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Юрген от името на Обедената левица. Благодаря, Шаран. Няколко кратки бележки. Първо, благодаря на докладчика за свършената работа. Второ, имаше доста голям предварителен процес до изготвянето на това предложение на комисията. Благодаря, че това предложение вече е изготвено. За мен предложението на комисията е логично. Може да се наложи да се направят някои технически промени, но като цяло предложение от комисията текст е добър и аз предлагам да подсилим още повече посоката, в която върви е, комисията. Относно колективните среща, средства за правна защита е правилно според мен да има такива. Дали това трябва да се уреди в нашия доклад или пък комисията трябва да помисли за една обща директива относно колективните средства за правна защита е въпрос, на който се заслужава да се помисли, според мен трябва да разгледаме темата за колективните средства за правна защита в положителна светлина. А, за мен би било по-добре да намерим а, а, някаква, някакъв начин да уредим колективните средства за правна защита в а, един законодателен акт, вместо да разпокъсваме разпоредбите в отделни актове. А, и пак казвам, че ние е, подкрепяме до голяма степен предложението на комисията. Не сме внесли е, изменения, но ще участваме в е, работата. Очаквам с нетърпение дебата. Благодаря. Okay, that... Така приключваме с докладчите Сянка. Някой иска ли да каже нещо? Да, Ханс Петър Мартин. Името ви е някъде в списък, просто не го намерих. Заповядайте, Ханс Петър. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък, тъй като вече изказалите се казаха много неща. Две бележки на немски. След като се Сянка се изказаха на немски. За мен тук става дума за една мярка, която е много широко е, формулирана с оглед на общо европейския дебат, е, който водим, ще трябва да работим върху това текста да стане по-кратък, по-ясен и по-прецизен. По време на дебата видяхме, че различните хора представляват най-различни интереси, които е много лесно да се видят откъде идват. Е, е, за мен тук застава въпроса на законодателния отпечатък е, мисля, че много участници в процеса са ясно какви изменения са внесли. Добре. Myself. Тъй като съм внесла 46 изменения и аз ще се изкажа. Моите изменения като цяло отговарят на линията, която сме следвали в комисията в миналото. Едва ли ще се изненадате от част от измененията. Само няколко коментара от а, моя страна. Първо, обществените глоби за последващи случаи. Притеснявам се, че в някои случаи глобите може да са с такъв размер, че да накарат една компания да фалира. Ясно е, че инициативата е насочена и към заетите. От време на време нещо подобно се случва и не се получава никаква компенсация. Искам да обърна внимание на този проблем. В някои случаи мисля, че трябва да има нещо като отложено плащане по сметка, защото не може глобата да има предимство спрямо изплащането на средства като обещетение за работниците. По отношение на оповестяването на информация, свързана с програмата за освобождаване от глоби, мисля, че трябва да се спомене тук, че може да има обстоятелства, при които просто трябва да се публикува съответната информация, защото иначе потребителите ще останат на сухо и няма да могат да получат необходимата компенсация. Още веднъж, е, тук има някои нюанси, които съм се опитал е, да загадна в моите изменения по отношение на срока на давност. За това кога може да се запише започват съдебни действия, да се подават искове. Този период трябва да е по-дълъг, трябва да използваме Сроковете в Великобритания те са доста големи. Не виждам защо трябва да намаляваме стандартите в Европейския съюз. Ние сме намерили най-добрата альтернатива и само защото това се случва в Великобритания не означава, че е лошо само по себе си. Има някои области, в които може да се направи е, търговско предположение, че разходите ще се прехвърлят надолу по веригата на доставките и ето защо имам някои изменения, които се опитват да внесат е, известни нюанси тук. Не бих казала, че се опитвам да, да променя тежестта на доказване, но това е логичната търговска презумпция е, че се случва нещо подобно между компаниите и от компаниите към потребителя. Още веднъж трябва да подчертая, че компанията, която участва в картел, знае дали има прехвърляне по веригата или не. Обикновено това се случва. Предлагам да има задължителна опция за консенсусно намиране на решение. Ако тази система не проработи, не трябва да се настоява на нейния задължителен характер, но тъй като като цяло ни харесва альтернативното разрешение на спорове, можем да тръгнем по този път. Аз се опитах да намеря златната среда между онова, което обикновено ми харесва, именно да съм по-категорична и използването на, на по-меки мерки с цел постигането на е, целта, което току-що загаднах. Някой иска ли да каже нещо? Комисията иска ли да каже нещо? Не виждам някой да иска да се изкаже. Съвсем накратко, ако желаете. Да, благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Като каза господин Шваб, комисията не смята, че трябва да се променя правното основание на предложението, така че ние ще продължим да работим по това законодателство с парламента. Приветстваме решението на председателския съвет да приключи работата по това досие преди следващите избори. И естествено, с удоволствие приемам поканата на господин Шваб да участвам в разговорите между докладчиците в Сянка. Там ще се обсъдят различни елементи на предложението. Не на последно място ролята на програмата за освобождаване от глоби в публичното изпълнение и как трябва да се намери равновесието между публичното изпълнение и частното изпълнение. Благодаря. Андреас, имаш думата. Благодаря. Ще продължа там, където свърши е, комисията. Е, колега Мартин, ние е, проведохме изслушване по време на което бяхме поканени представители на различните страни, различните интереси, така че процесът беше прозрачен още от самото начало. И е, а, навлизаме малко в сферата на докладите за економиката, а, е, с които излиза съответната комисия. Господин Санчес Преседо беше докладчик до сега сега е господин Кремос. И в тези доклади се съдържат голяма част от елементите, а, които спомена сега комисията. Мисля обаче, че в а, хода на дискусията се появяват много общи а, аргументи които е, отразяват желанието на колегата Мартин текста да не е толкова трудно е, разбираем. Има обаче и други аргументи, които са изключително важни. Сега към колежката Интвелт, която смята, че не се пред, не се прилага процеса на справедливото третиране. Тук не става дума за някакъв наказателен процес, който се водим, става дума за нарушени а, и за това смятам, че трябва да се прилагат същите принципи, които а, се прилагат във всяка в а, държава. Във всеки един наказателен процес разкаянието е смягчаващо вината обстоятелство. А, Ясно е обаче, че щетата, която е причинена, трябва да бъде обещетена, но наказанието на причинителя на щетата може да се третира като нарушение, а не като престъпление. Второто, което искам да кажа, е свързано с а, е, е, редица а, е, точки споменати от комисията. Затова се а, радвам, че колегата Клуте а, каза, а, че голяма степен е съгласен с предложението от комисията и то трябва съвсем малко да се а, прецизира. Колегата а, Епинг а, ще внесе 10 изменения, а, невероятно за предупреждение подобрение предложението на комисията. Мисля, че комисията със своето предложение трябва да отправи препоръки към съвета по отношение на колективните правни инструменти. Мисля, че комисията е, е намерила добро разделение между нещата. Защо смятам така? Защото, както казахте, госпожо председател, е, в страните членки съществуват все още големи е, различия по отношение на това как страните членки се възприемат е, възползват от възможността за облегчаване на процеса и намаляване на процесуалните разходи и съответно обединяват е, исковете. Имаме такъв пример от преди няколко години в областта на телекомуникациите. не е толкова лесно обаче обединяването на искове, които са подобни. За това трябва да изминем някои стъпки заедно във всичките 28 страни членки на Европейския съюз, за да можем да сближим нашите системи до толкова, че да можем да прилагаме колективни средства за правна защита трансгранично точно така, както на всички ни се иска. А, затова според мен е добре, че комисията а, разглежда отделно двата въпроса за колективната правна а, защита за страните членки и от а, друга страна а, а, хармонизирани стъпки, които могат да се предприемат на европейско равнище. Въпросът за това какво ще правим с а, документите, предоставени от защитените а, свидетели, които биха могли да помогнат е, на потребителите и на други засегнати, комисията казва, че а, е, една фирма може да се включи бързо в а, е, а, програмата за освобождаване от глоби, ако се констатира, че а, ако се гарантира, че събраните документи ще бъдат защитени. И затова мисля, че е, е и в наш интерес да защитим въпросните документи, така че те наистина да са е, сигурни. Комисията предвижда е, документите, които са получени в хода на процесите, да са изцяло защитени и при никакви обстоятелства да не могат да се публикуват. Съда на Европейската общност също се занима с този въпрос и достигна до решението, че това не е толкова просто. Чух а, от сътрудник на комисията по време на една конференция в а, Брюш, а, че Европейския съд е казал, че защитата на документите ще бъде възможна, ако се вземе решение Затова Този въпрос е а, дискусионен. Аз с моята формулировка по член а, 6 съм изходил от това, че един съдия, който трябва да вземе решение в рамките на даден процес, първо трябва да направи оценка на всички документи, представени в хода на делото в тяхната цялост, от една страна от гледна точка на интерес на ищеца, от друга страна от гледна точка на интереса на представителя на фирмата, която е била включена в програмата за освобождаване от глоба. Аз не съм предложил а, компромисни предложения, а, предложил, изложил съм моето мнение. Сега можем да започнем работа по компромисните предложения. Според мен аз вече съм предложил компромис е, по член 6, е, казвайки, е, че съдията по дадено дело трябва да извърши сериозна оценка на събраните документи и той трябва да вземе решение доколко са важни съответните документи в рамките на програмата за освобождаване от глоби. Тази директива урежда единствено а, съдебната процедура. И точно това е разликата. Колегата а, Интфелд а, а, каза, че ищеца а, има интерес да подкрепи своя иск а, с документи. Тези документи обаче може, могат да бъдат получени единствено от комисията, защото тя е първата страна в процеса, която получава тези а, е, документи. Тоест в тази директива се урежда въпроса за достъпа на документи в хода на един граждански процес, а не в хода на неговата подготовка в досъдебната фаза. Документите, които са в комисията, остават защитени, а за процеса изработваме нови разпоредби относно правото на комисията на достъп до тези документи и правото на участниците в процеса. Въпрос за това дали ответника, бив член на картел, може да отхвърли даден иск с аргумента, че е, ищеца е прехвърлил е, наценката на следващия по е, веригата. А ако видим какво предвижда комисията, ще е, установим, че тогава, когато имаме пряк и непряк е, е, купувач, които едновременно подават искове, няма да бъде възможно да обединим техните искове на едно и също място. Тогава ще има възможност, благодарение на облегчаването на събирането на доказателство, предвидено от комисията, исковете да се разглеждат заедно, тъй като няма да може да се докаже, че истец е, е прехвърлил своя иск. Dort, wo er am Ende gelandet ist und nur einmal. Und ich glaube, dass die Regelung in Artikel 12.2... Мисля, че е, разпоредбите на член 12 и 13 не гарантират в достатъчна е, степен, че иска ще бъде разглеждан на едно място и, и обещетението ще бъде изплатено на едно и също място. С е, колегата Санчес преседа сме на едно мнение, че задължително трябва да се избягва дублиране на а, обещетението. В своето изменение колегата Санчес Преседо Седо предлага нещо подобно, но все още не мога да оценя неговото а, изменение. Съдията а, не е длъжен да познава всички дела водени в Европейския съюз. Съдията е длъжен да прецени дали ищеца не е, е получил обещетение вече от следващия клиент по веригата. Госпожо председател, има още е, спорни въпроси, например е, е, въпрос с обединяването на отговорности, е, спорен е въпрос за сроковете предложени от комисията. Тези въпроси е, ще продължат да бъдат обсъждани, но мисля, госпожо председател, че а, а, взех предвид всички аргументи, изложени от а, колегите, а, що се отнася до натиска във времето, споменат от а, господин Санчес а, Преседо. Да, ние ще работим а, а, в съкратени срокове, но резултата, който ще постигнем, а, трябва със сигурност да бъде в полза на потребителите, също така и в полза на бързото разкриване на картелните а, споразумения. противен случай ще поставим под въпрос програмата за освобождаване от глоби на комисията, благодарение на която се разкриват картелните споразумения. Okay, thank you very... Много благодаря. Нека да погледнем сега кога е предвидено да гласуваме. На 5 декември, така ли? Ще трябва да отложим гласуването, но не знам за кога. Всъщност имаше съобщение, което не прочетох, тъй като нямаше много хора в залата. И сега, ако се върна към съобщенията на председателя. Ето ги тук. Нямаме нова дата за гласуване, така че ще трябва да ви изпратим допълнително Ако становището ни за предправната комисия бъде готово на време, можем да си дадем малко повече време, може би 27 януари. Ще ви дадем информация незабавно, значи вероятно ще гласуваме на 27 януари. Благодаря на всички и сега преминаваме към последната точка от дневния ред, точка 8, застраховане срещу природни и причинени от човека бедствия. Докладчик е сам потерхо. Видях го, че дойде преди няколко минути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Искам да благодаря на всички вас, които внесохте изменения към моя доклад. Като цяло, измененията допринасят за подобрението на доклада. Няма да навлизам сега в подробности по доклада, ще поговоря по основните принципи. Първо, още по време на първия ни разговор стана ясно, че всички смятаме, че не е необходимо да има хармонизация в тази област, но трябва да има обмен на познание и на добри практики. Освен това, отделната отговорност трябва да съществува на всички нива, за да се избегне моралния риск. И на трето място, природните бедствия и причинените от човека бедствия трябва да са обект на две различни застраховки, които не трябва да се смесват. С оглед на тези принципи мога да приема онези изменения, които говорят за предпазни мерки, правила за защита, информация и добавянето на примери, като изменения 15 и 16, например против някои конкретни изменения съм, защото не виждам защо трябва да се повтарят понятия, които вече са обсъдени в доклада. Освен това, с оглед на принципа, че в този случай не може да има единна рецепта за всички проблеми, не подкрепям измененията, които говорят за хармонизация. Освен това, при някои изменения не разбрах каква е целта. Тя вероятно се е загубила при превода, така че искам да получа пояснение относно следващите изменения. Едно на господин Ланген, 12 на Бесет и 34 на господин Турвалц. На тази основа вече съм подготвил компромисни текстове, които докладчиците в сянка са получили. И сега ще чуя какво имате да ми кажете. Благодаря сега от НП Вернер Ланген. Е, Благодаря на докладчика. Е, мисля, че 68-те изменения показват, че доклада е добър. Просто на някои места трябва да доразвием е, нещата. Компромисите обаче, които, които се споменаха, не съм ги виждал. Кога ги изпратихте? Не съм ги чел все още. Ще проверим. Не е страшно, че не съм ги виждала. Ще имаме време. Мисля, че целта на комисията е правилен е, Правил на целта да се увеличат е, застраховките на е, сгради след многобройните наводнения през изминалите години, засегнати са собствениците на сгради, застрахователните компании, застрахованите и данокоплаците. Застрахователните тарифи, базирани на риска, са нещо положително. Те са със сигурност а, а, предимство а, общите премии, фиксираните премии срещу природни катастрофи не са а, а, приемливи. И трето, основният тон в а, а, документа на комисията а, че държавното подпомагане на възстановяване на обществени сгради, сгради са нещо, което прилича на държавна субсидия и тя не стимулира собствениците да вземат мерки. И четвърто, въвеждането на задължителна застраховка не е, е приемливо. Това е нещо, което аз отхвърлям, защото тя не стимулира собствената инициатива и е нещо много скъпо. В този смисъл смятам, че с помощта на всичките 66 изменения ще успеем да намерим обща линия и ще постигнем една по-добра застрахователна защита на граждането. Смятам, че трябва да се отхвърли задължението за застраховане. Докладчика всяка представи добър доклад и смятам, че с подкрепата на НП ще се получи добър доклад. Okay, and... От името на социалистите и демократите Антолин. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи от името на госпожа Мици, която днес не може да присъства. Тя искаше да каже следното от нейно име. Първо, благодарности към докладчика и към всички колеги, които допринесоха за доклада. Внесените изменения днес представляват отражение на вече проведените разговори в комисията. Според колегата няма проблеми по отношение на компромисните изменения. Тя смята, че те поставят под въпрос необходимостта от обща европейска политика по тази тема. Природните бедствия и бедствията, причинени от човека. Въпреки всичко, колегата смята, че Европейския съюз има важна роля що се отнася до даването на информация във връзка с степента на проникване и рисковите премии на застрахователните компании. Важна е информацията, която се дава на потребителите, тя е доста разнообразна по своя характер. Ето защо тя трябва да бъде систематизирана и разширена максимално. В измененията се говори за индивидуалната отговорност. Госпожа Мици смята, че държавите членки трябва да продължат да следват политиките си на превенция, защото в момента няма достатъчно добра превенция и няма пълно изпълнение на правните разпоредби в тази област. Това означава, че щетите, които се причиняват, са по-големи, отколкото би трябвало. Ето защо колегата смята, че трябва да има политика на сътрудничество в областта на превенцията. И накрая госпожа Мици смята, че няма да има проблем да се стигне до консенсус по различните изменения и тя смята, че ще има положителен изход от работата по това досие. Благодаря. Сега от Алден Нилс Турвалц. Благодаря, госпожо председател. От името на своята политическа група не нося много коментари. Проектът докладът е достатъчно добре балансиран. Съгласна съм с някои от съображенията, изказани от колегите до тук и съм подал две изменения. Както бе казано и по-рано, въпросът е защо се занимаваме с природните бедствия и бедствията предизвикани от човешка дейност в един и същи документ. Да не говорим, че има и още една категория – Помислете си, може да имаме директива за бедствията, предизвикани от Европейската комисия. Що се отнася до природните бедствия, именно това е въпросът зададен тук. Е, те са различни от другите при бедствие, защото там няма яснота. Няма отговорна страна. И за това мисля, че е добре да се отграничават природните бедствия от тези предизвикани от човешка дейност и да се вземе предвид и дейността в атомната област, защото бедствията, свързани с тази дейност, заслужават по-специфично регулиране. Няма да се спра на третата категория, именно бедствията, да предизвикани от дейността на Европейската комисия. Благодаря. От името на групата на зелените, най-сетне, от, най-сетне в лично качество, господин Бесе. Благодаря много. Да, в лично качество се изказвам. Искам да направя няколко коментара по компромисните изменения. Като цяло те са доста приемливи за нас, но ни се струва, че не са достатъчно е, подробни. Е, първо, има някои елементи, по които е, сме не ни с други. Освен това и измененията не са достатъчно амбициозни не ни позволяват да настоим за европейска хармонизация в областта на предотвратяването на бедствия и на застраховките. А, ние смятаме, че трябва да се настои за повече сближаване при защитата а, между а, защитата срещу риск защото самите рискове а, все повече си приличат в различните страни. Нивото на проникване на застраховките трябва да а, бъде а, балансирано с нивото на адекватност на тези застраховки, на различните рискове. Много често са трансгранични. Е, помислете си какво стана на скорост Дунав, например. И смятам, че това означава, че е, реакцията трябва да бъде също трансгранична. Също времено е необходима и е, достатъчно добра информация в полиците, е, страхователните полици. полици включително и чрез, чрез интерактивни сайтове. Също така е важно да има а, активно участие на, на европейските органи в предоставянето на комисия на, потребит, на информация на потребителите. що се отнася до посочната неяснота? по моето изменение. В изменението се казва, няма тук да го чета в подробности, но се казва, че е, границата между е, природните бедствия и тези е, предизвикани от човешка дейност е, е все по- е, размита, защото е, последиците много често са върху цели екосистеми е, нещо, което може да доведе до катастрофи. И за това нещата трябва да се гледат по-скоро в глобален план. Благодаря. Thank you for the ECR. Благодаря от името на ЕКАРЕ. Ашли. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на докладчика за работата му по тази тема. Мисля, че първоначалният доклад беше добре изготвен и е, за разлика от казаното от колегата Бесе, не мисля, че имаме нужда от действие на европейско равнище в тази област. Подкрепям повечето изменения, които са подадени. Повечето от тях са добре балансирани. Съгласна съм, че действията предизвикани от човешка дейност и тези, които са свързани с природни бедствия, трябва да бъдат разграничавани. Много изменения настояват да има превентивни мерки, мерки за предпазливост на ниво държави членки и регионално равнище. И това е нещо, което подкрепям, защото мислям, че националните органи е, са отрешаващо значение за събиране на информация за конкретните рискове в съответната страна, както и за е, възможностите за безотговорно поведение на отделни лица. Смятам, че няма решение, което да отговаря на всички възможности, на, на всички е, опасности. Що се отнася до това изменение, което а, е, говори за токсични и застрахователни продукти, а, е, аз мисля, че такава формулировка е напълно недопустима и обидна. Но като цяло, госпожо председател, смятам, че повечето изменения могат да се подкрепят и подобряват първоначалния вариант на текст. Благодаря. Не виждам никой от групата на Обединената левица. Вернер. Забравих да кажа нещо. Моето изменение е номер едно в английската версия, както становиха моите много внимателни сътрудници, има следното. На немски аз казвам необходими действия на европейско равнище ако се наложи, т.е. ако задължително се наложи, в случай, че е необходимо. На английски това е преведено с най-вече, което е точно обратното на това, което казвам. А, може би още веднъж превода трябва да се сравни с моя, оригиналния текст на моето изменение, което казва «ако се наложи». Това а, го казвам, за да внеса така редакционна яснота. Разбирам. Казвате, че трябва да бъде въз... преведено като а... по английски, а не а... Е, particularly. А... Да. А това трябва да се запише. Това беше в изменение едно, нали така? Да. Първото изменение на господин Ланген. Иска ли някой друг да коментира? Не. В такъв случай Сам позаповядайте. Благодаря, госпожа председател. Нека да благодаря на всички за приноса, за разясненията. Очаквам срещата на докладчите в Сянка следващата седмица. Надявам се, че тя ще бъде следващата седмица. Целта на този доклад беше да създадем един кратък текст, в който ясно се очертава позицията на Европейския парламент и а, се реагира на зелената книга на комисията. Надявам се, че с вашето сътрудничество ще можем да изготвим именно такъв текст. Благодаря, радвам се, че нещата вървят добре. В комисията планираме да гласуваме на 17 декември. Изглежда това ще е възможно. Оттам нататък а, темата се предава на първото пленарно заседание през феврари. Това е графика, това приключва дневния ред. Днес утре сутринта ще се срещнем с Ангел Гария, председателя на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, е, по-скоро генералния секретар. Надявам се, че ще бъдете тук, е, защото това е важна, важен разговор. До утре!